Varmt велком. Добре дошли! Продължаваме заседанието на комисията. Днес ни предстоят гласувания. Ще имаме и размяна на мнение с заместник председателя на Европейската комисия, госпожа Рединг. Ще обсъдим и още една допълнителна точка, която е в дневния ред. Първата ни точка се нарича средносрочен преглед на седмата рамкова програма за научни изследвания. Преминаваме веднага към гласуване. Започваме гласуването по този доклад средносрочен преглед на седмата рамкова програма за научни изследвания. So we vote on block from... Гласуваме анблок, изменение от 4 до трето изменение. Гласуваме амблок. За, против, въздържали се, приемат се. И гласуваме сега по изменение 5. За, против, въздържали се, приема се. Благодаря. Благодаря на госпожа Томсън, която изготви измененията. Преминаваме към гласуване по точка увеличаване на въздействието на политиката на развитие на Европейския съюз. Гласуваме направо. Гласуваме по изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 4. Проверяваме. Добре. Проверяваме. Изменение 4. Начало на гласуването. Изменение 3, извинявам се. Изменение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Um, Госпожа Матера. Извинявам се, госпожо председател. Е, забравих си картата Моите сътрудници сега ще е, пристигнат. Искам да кажа, че гласувам против. Председателката няма микрофон. За. За. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да направим проверка. Изменение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по изменения 5 до 1. Гласуваме блок за, против, въздържали се, приемат се. Благодаря. Сега предоставям председателското място на заместник-председателя госпожа Ярока. Заповядайте. Morning, Добро утро, госпожи и господа. Нека да преминем бързо към гласуването. Бързо искам да кажа, че за мен е удоволствие да ръководя гласуването по доклада на председателката. Списъка за гласуване е с доста изменения. Надяваме се, че резултатът ще е положителен. Давам думата сега на госпожа председателката, тъй като тя е докладчик. Благодаря. Ще бъда съвсем кратка. Искам да благодаря най-сърдечно на всички колеги, всички от комисията. Станах свидетел на силна воля за действие и на желание да се работи, за да може да има един добър доклад. Опитах се да поставя ударението върху най-важните елементи, за да не се превърне доклада в един твърде обстоен документ – без да бъдем конкретни в своите предложения. Приех голяма част от измененията. Е, според мен те подобряват този доклад. Надявам се, че ще стигнем до един окончателен доклад, е, който ще е добър и ще даде ясен сигнал за това какво смята да направи комисията, за да се предотврати насилието срещу жените. Надявам се, че ще имаме един конкретен, специфичен доклад, който да не обхваща твърде много елементи. Тъй като целта е да имаме много конкретни, целенасочени предложения. Затова аз самата оттеглях част от моите предложения, просто за да бъде доклада кратък, сбит. Надявам се, че ще получим стабилна подкрепа в рамките на комисията, за да демонстрираме, че тук има голяма доза спешност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 Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Тридесет два ма са гласували. Отхвърля се. Изменени 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 60 за. беше отхвърлено, така че сега сме на 60. За, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, Може ли да проверим 61? Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 21 за, против 1 и 10 въздържали се. 62 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 3 гласа. Изменение 63 за. Против. Въздържали се. Приема се. 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. 64-то изменение. Извинете, 67. За, против, въздържали се, отхвърля се. А сега изменение 69. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 65-то изменение. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 70 за, против, въздържали се. Моля да проверим електронно 70-то изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71, изменение 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 77 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 80 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Нека да го проверим електронно. Изменение 80. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 79-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение Да, 81-во изменение. За, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се.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 Прекратете гласуването. И отхвърля се само с един глас. А сега изменение 90 за. Против. Въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля. 87 изменение. Добре, нека проверим. Моля, гласувайте за или против изменение 90. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Извинете ме. Аз направих грешка. Просто натиснах копчето против, а исках за да гласувам. Съжалявам. госпожа Фигаредо. Да, за съжаление ми се струва, че и аз а, се обърках. Мислех, че гласуваме за друг номер а, на изменение, така че може ли да помоля да повторим гласуването? Съжалявам. Да, взимаме и вашия глас предвид. Отхвърля се. Добре, нека да гласуваме отново. Отново за 90-то. Изменение 90. 90. Прекратете гласуването. Ето 17-16 като брой гласове. Изменение 89 е следващото за, пр против, въздържали се, отхвърля се. Добре. Следващото, което е е ред е 91. За, против, въздържали се, Отхвърля се. Изменение 94. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 92 пада. И сега 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 Добре, нека проверим. 93. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 12 на 21 гласа. Така, следващото по списък е 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 69 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 97 за. Деведесет седмо за, против, въздържали се, приема се. Изменение 100 на госпожа Боскурт. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 101 за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим за 103-то. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. 15 на 17. Отхвърля се. 105-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 140. Час 3. За против, въздържали се, приема се. 144 част за, против, въздържали се, приема се. Сто и шесто е оттеглено. Следващото е 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим. 114. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. 33 гласували, 19 за, така че се приема. Следващото е лингвистично, за това не гласуваме по него. След това Сто и дванайсто е следващото за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим? Добре. Моля, гласувайте по 113 електронно. Прекратете гласуването. И се приема. 117-то изменение ще се гласува по-късно, така че скачаме на Значи стигаме до изменение 120 на Мари Ханибол. За, против, въздържали се, отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, въздържали се. Дайте да проверим. 127. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 14 за, 18 против. 123 е следващото. И 125 те са идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. Сто двадесет за, против, Въздържали се? Приема се. Нека проверим електронно. 124. Прекратете гласуването. Отхвърля се с два гласа. 15 на 17. Параграф 3, 128 изменение разделно гласуване, първа част приема се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, приема се, ми се струва. Нека проверим. 129, моля гласувайте. Прекратете. Отпада. Отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, приема се. 132 да, то отпада. 133 ще се гласува по-късно. Така че гласуваме за 134. За, против, въздържали се, отхвърля се. 135 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, приема се. Нека да го проверим електронно. Thirty-one voted, fifteen and sixteen minus. Okay, so it's rejected. Okay, 137 is the next one in favor, against, Abstention? Okay, in favor, 137 in favor. Against? Abstention? Rejected. 138 in favor? Against? Abstention? За, против, въздържали се, отхвърли се. 138 се отхвърля. 142 за, против, въздържали се, отхвърля се. 143 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Гласуваме електронно за 147 начало на гласуването. Край. 13 за, 19 против, отхвърля се. Сто за, против, въздържали се, Отхвърля се. 151 за, против, въздържали се. Ще повторим. Извинявайте, казва председателката. 151 за, против, въздържали се. 151 е прието. 152 за, против, въздържали се, прието. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. Всъщност 155 е- смятам, че е прието, казва председател, като Нека проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. 26 за, 5 против. Да, прието е. Сто петдесет и за, против, въздържали се прието. 157 Извинявайте, казва председателка, 154 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, прието. 158 за, против, въздържали се, приема се. 160 за, против, въздържали се. Нека проверим. По 160-то гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Прието. Следващото. 168. За против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. По 168, начало на гласуването. 168. Край на гласуването. 32 гласували, 15 за, 16 против, отхвърля се. 170 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 161 за, против, въздържали се, отхвърли се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 162 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 за, против, въздържали се,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 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. 177 за. 175, казва председателката. 175 за, против, въздържали се. Нека проверим. 175-то проверка. Край на гласуването. Отхвърля се с 3 гласа. 177 отпада. 178 за, против, въздържали се, приема се. 179 отпада. Искате да проверим ли, госпожо Томсън? Проверяваме 178 начало. Край на гласуването. Всички гласуваха. 16 на 16. Съжалявам, отхвърля се. Стигаме до 180-то изменение. За. Против. Той и осемдесето за, против, въздържали се, отхвърля се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, приема се. 183 проверяваме. 183 гласуваме електронно. Closed. Край на гласуването. И то се приема. 22 за, 9 против, 1 въздържал се. And 185 is the next one in favor. 185 е следващото за, против, въздържали се, отхвърли се. 186 за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. ще проверим гласуването по девето изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Сега край на гласуването наистина и резултатът отхвърля се. Осмо изменение. За. За по осмо изменение. Против. Въздържали се, отхвърля се. Десето за против, въздържали се, отхвърля се. Дванайсто изменение. За, против, въздържали се, прието. Сега гласуваме по 18, едно 8. За, против, въздържали се, отхвърля се. Осемнайсто проверяваме. По 18, ако обичате, гласувайте електронно. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. 18 е отхвърлено. 21. За, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се. Ще проверим. Amendment 22, sorry. 22 for. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24. Yes, we vote on it. Yes. Amendment 24 in favor. 24 за, против, въздържали се, приема се. 27 27 е, е идентично с него, затова стигаме до 23-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 300 начало на гласуването. Края на гласуването. Отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме проверка по 34-то, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването 15 за, 16 против, отхвърля се. 33-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. Тридесет и осмо за, против, въздържали се. Нека проверим. 38 проверяваме. Начало. Край. И резултата. Приема се. Тридесет и осмо се приема. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се, Четиристо за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла Д, 41-во изменение на две части. По първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим по втората част. Гласуваме по втората част на 41-во Приема се и втората част. 42 за, против, въздържали се, отхвърля. 43 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 46 44 искате проверка ли? Добре. Четиридесет и пето. За, против, въздържали се. Струва ми се, че се приема. Проверяваме по 45-то. Край на гласуването. 15 на 14, значи се приема. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, Четиридесет и осмо сме. Четиридесет и осмо. За против, въздържали се, отхвърля се, 49-то. 49-то пада, за, против, въздържали се, приема се, 51-во, за, против, въздържали се, приема се, 52-ро, за, против, въздържали се, приема се, 53-то, за, против, въздържали се, приема се. 53-то. Добре. Проверка по 53-то. Всички гласуваха. Край на гласуването. Приема се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Нямаше много вдигнати ръце. Край на гласуването по 54 отхвърля се с един глас. Следващото изменение 55 е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 56 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, нека да проверим. 56. Начало на гласуването. Край на гласуването. Ако всички са гласували, приема се 18 гласа за, 11 против. Сега отиваме към бележките под линия. Номер 1, изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 е следващото за, против, въздържали се. Нека да проверим, защото виждам, че не можахте да следвате моите инструкции. Изменение 4. Начало на гласуването. Още един човек се очаква да гласува. Край на гласуването. Отхвърля се. Защото с 14 на 14. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. И то се приема. И сега подлагам на гласуване целият доклад по електронен път. Гласувайте по доклада Свенсон. The vote is... No? Още двама. Така ли? Край на гласуването. Приема се с 27 гласа за. Поздравления за докладчика. Благодаря ви за търпението. Just information. За ваша информация, скоро ще подновим заседанието, но изчаквам госпожа Рединг. Моля ви да имате търпение за няколко минути още. Мисис Синклер. Госпожа Синклер, моля ви, тъй като така и така чакаме Миналата седмица, доколкото знаем, и както знаем, имаше честване на 8 март, имаше една среща, една закуска с господин Барозо и госпожа Рединг. Вие вярвате в равенството, госпожо председател. Как може всички тук да се наричат демократи и да не ми позволят да присъствам на тази закуска. Някои от депутатите идват от а, страни, а, в които населението дори не надхвърля а, 5 милиона, а пък аз не можах да присъствам там. Как може да се наричате демократи, след като постоянно ми отказвате достъп до различни срещи? Благодаря, че повдигате този въпрос за да може всички да изясним защо това се случи. На първо място става въпрос за нормативна рамка, която не е свързана само с нашите комисии. Става въпрос за рамка, която засяга всички комисии в парламента. На закуската, която се проведе на Международния ден на жената, бяха поканени координаторите от комисиите те бяха поканени от господин Барозо. Такава е нормативната рамка, такива са правилата. В този специален случай имаше специална покана от господин Барозо. Това е нормативна рамка, която е за всички комисии, която не може да бъде променена този дебат трябва да бъде насочен е, към промяна на правилата. Нашата комисия няма как да ги промени. Госпожа Синклер, е, комисар Рединг е тук и е, сега просто за ваша информация, госпожо комисар. Говорим за закуската миналата седмица, на която не бях поканена, тъй като аз, тъй като съм независима, няма как да бъда координатор. Госпожо председател, вие казвате, че нямате влияние върху правилата. Може обаче да повдигнете е, това на, на някой форум, например, мисля, че можем да проведем е, дебат. Е, Чудя се дали вие имате възможност за нещо подобно и искам да получа подкрепа от колегите. Ако има колеги, които не искат да участвам в демократичния процес в работа си, нека да кажат защо това е така. Председателката. Както вече ви казах, става въпрос за обща нормативна рамка. Госпожа Синклер, госпожа Синклер прекъсва. Задавам ви въпрос. Просто е, зададох въпрос. Председателката, опитах се да отговоря на вашия въпрос със следните думи. Тъй като става въпрос за обща нормативна рамка, нашата комисия не може да промени тази рамка. Има желание от страна на госпожа Синклер и аз съм член на председателския съвет, така че ще повдигна този въпрос. Това е моят отговор, госпожо Синклер. Стигнахме до точка 14 в дневния ред. Искам най-сърдечно да приветствам с добре дошла заместник председателя на Европейската комисия, госпожа Рединг. Сега ще имаме възможност да обсъдим нашите приоритети а, с нея. Очакваме да получим всичката информация, от която имаме нужда относно нашата съвместна работа по въпросите на равенството. Добре дошла. Веднага давам думата на госпожа Рединг. Разполагаме с 1 час и 30 минути за обмен на идеи, мисли, за разисквания. Надявам се, че ще успеем да спазим предвиденото време и че ще имаме интересен дебат. Още веднъж е, най-сърдечно добре дошла. Имате думата. Заповядайте. Благодаря госпожо председател. Срещнахме се поне с някой от вас не толкова отдавна. Сега отново имаме официална възможност да обсъдим равенството на половете с вас. Нека да ви кажа в началото, че приветствам доклада на Мария Неделчева и Рована Плъм, посветен на равенството и бедността. Този доклад беше прият в пленарна зала миналата седмица. Това са важни елементи и ние ще ги отчетем в нашата работа. Знаете, че равенството на половете остава все още непостигната цел. За съжаление, все още има неравенство, макар че жените могат да работят и да гласуват, те все още получават по-малко и не участват на ръководни позиции по начина по който ние искаме това да стане. Госпожо председател, ако ми позволите, ще направя преглед на онова, което се случи от миналата година насам. Според мен миналата година беше важна за равенството на половете, защото за първи път комисията направи обещание да въведе равенството между половете в всички свои дейности. Имаше една харта, която беше подкрепена от председателя Барозо, останалите 26 комисари. След това се появи стратегията за равенството между мъжете и жените. Това се случи на 21 септември. Имаше план за действие за насърчаване на равенството на половете в периода между 2010 и 2015 година. Той ни даде пътна карта за това какво трябва да направим в следващите няколко години. Спомняте си петте приоритета. Първия беше економическа независимост. Тук мога още сега да ви кажа по какъв начин хартата повлия върху работата по отношение на Европа до 2020 година. Жените бяха включени по отношение на всички въпроси. Например, заетостта от 75%. Това е цел от Европа 2020. Всички знаем, че тази цел може да се постигне само ако използваме потенциала на жените. и ако значително подобрим участието на жените на трудовия пазар. Така че равенството на половете е един много стабилен стълб в насоките за заетостта. Защо все още има такова разминаване в заплащането? Знаете, че нетипичната трудова дейност, прекъсването на кариерата, работата на непълен работен ден, на почасово. Е, това са все феномени, които засягат по-често жените, отколкото мъжете. И както става ясно от е, доклада за бедността сред жените, всичко това води и до по-малки пенсии в последствие съответно има по-голям риск от бедност, когато жените остареят. Между другото, комисията планира да има бяла книга за пенсиите. Това ще бъде в първото три месече на 2011 година. Тук отново мрежата от експерти по отношение на равенството на половете и социалната интеграция ще участват в работата. Ето, виждате докъде ни доведе хартата. Всички политики, за които работят колегите, са вече неразделна част и от равенството на половете. Един от важните приоритети за вас е съчетаването на съвместния и професионалния живот. Всички знаем, че целите от Барселона, свързани с грижата за децата, не са постигнати, поне не са постигнати в редица страни и не са постигнати на нивото, на което искаме да ги виждаме. Съответно, държавите членки ще трябва да засилят своите усилия. Миналата седмица на съвета ЕПСКО това се подчерта. Ние имаме цели, министрите казват да, да, да, нищо не се случва обаче. Така че това е сериозен проблем. Барселонските цели относно грижите за децата все още не са постигнати. Въпроса за съчетаването на семейния и професионалния живот включва директивата за майчинството. Знаете, че сме в задънена улица. Първото четене и документа, който се прие на първо четене от парламента, се счита за, за напълно неприемлив за повечето държави членки. Те отказват да обсъждат този текст, отхвърлят го и това показва, че те са сериозно притеснени. За това, без да искам вашето позволение, госпожо председател, аз е, поемам е, инициативата да говоря с председателствата, за да видим дали не можем да излезем от този импас, защото това положение не е от полза за никого и за жените най-вече. Има предложение на комисията, което отговаря на стандартите на Международната организация по труда и не води до е, кой знае какви разходи за държавите членки, в тези времена на затягане на коланите. Може да имаме едни е, добри компромиси. Аз мисля, че измененията на парламента предвидиха нещо много е, добро. Клаузата пасарел между е, отпуска по майчинство и другите форми на родителски отпуск. Това може да бъде някакъв начин за излизане от с дадената улица. Ще се опитаме да видим какво може да се направи. Имаме програма. Надявам се, че унгарското и полското председателство ще успеят да убедят държавите членки да отхвърлят и забравят своите притеснения и да намерят изход. Знам, че Комисията по правата на жените отдава голямо значение на отпуска по бащинство. Нашето проучване, свързано с ползите и разходите от отпуска по бащинство, ще се появи до лятото. Тогава ще имаме много конкретни, реални данни, благодарение на които ще вземем решение за това как да действаме едно друго проучване, свързано с отпуск за онези, които се грижат за членове на семейството, ще се появи. След време то вече е поръчано. Резултатите ще дойдат в края на годината. По отношение на разминаването в заплащането между мъжете и жените. Мисля, че трябва да продължим за постигане на прозрачност. Много хора въобще не знаят, че съществува проблем. Всичко, което направихме до сега, всички наши усилия, свързани с Деня на равното плащане, например, тази инициатива, която беше подета. Защо този ден беше на 5 март, деня на равното заплащане? Защото това е, е момента, в който жените реално започват да получават пари. Първите 63 дни от годината, поради разминаването в заплащането, жените работят без да им се плаща. Така че този ден на равното заплащане ще варира, ще се променя зависимост от това как ще намалява или расте разликата в заплащането. Моите служби започнаха едно проучване за оценка на економическото и социалното въздействие е, на въпросите свързани с разминаването в заплащането. Резултатите ще се появят през септември 2011 година. Въобще прозрачността на заплащането е приоритет. Ние сме направили анализи, ще има няколко проучвания. Едното ще бъде през лятото, свързано с отпуска по бащинство. Разминаванията в заплащането ще бъдат разгледани през септември. Тогава ще се появи проучването и съответно през декември ще има още едно проучване, за което ви казах, така че виждате, че много работим по отношение на насилието срещу жените. Вашия доклад, госпожо председател, повдига много важни въпроси и си мисля, че нашата работа ще успее по някакъв начин да ви успокои. До известна степен, както обещах, пакета за правата на жертвите на насилие ще се появи през май тази година. Пакета ще гарантира, че жертвите на насилие, които разбира се включват и жени, ще имат достъп до права и ще получат необходимата подкрепа. Ще има не само правна подкрепа, но ще се дава и финансова помощ за неправителствени организации, за местните органи, с цел да се развият проекти за борба срещу а, насилието. И се надявам, че пакета за борбата с насилието срещу, за борбата срещу насилието и пакета за жертвите на насилие ще бъде амбициозен. През последните седмици работим и по отношение на участието на жените в ръководните процеси и взимането на решения. Знаете, че напредък е доста бавен. Много се каза на Международния ден на жената. Няма нужда да повтарям. Знаете, че има една публикация, която се нарича Баланса между половете в бизнеса и на лидерски позиции. Аз съм се срещал с председатели на управителни съвети, на компании, които са листвани на борсата. Това стана всъщност на 1 марта. Там присъстваха и изпълнителни директори, жени и не само жени. Мнозинството от тези лидери в сериозни компании се съгласиха да участват в един процес на, заличаване, на увеличаване на броя на жените 30% от 2015, 40% до 2020 година в управителните съвети. Каза се, че ще се включват жени на водещи позиции, те ще заменят напускащи своите места, членове на управителни съвети. Ще има квалифицирани жени. Подчертавам винаги това. Не искаме чисто и просто да се включват жени по принципа на някакви квоти. Искаме в управителните съвети да участват високо квалифицирани жени, защото те знаят как да се справят с своите задължения, знаят как да работят добре и могат да помогнат на компанията да се развие по възможно най-добър начин. Така че активното наемане на високо квалифицирани жени на ниво среден и е, висш е, менеджмент е приоритет за комисията и аз, разбира се, приветствам проекто доклада на госпожа Краца, която засяга този проблем. Виждам, че сме съгласни, че първо трябва да дадем шанс на най-големите компании да приемат мерки и да увеличат броя на жените в управлението на корпорациите, преди да се приемат по-задължителни мерки следващата година. Трябва да отправим послание от типа на това, че жените са сериозни в своите искания и че бизнес трябва да бъде място, където са представени и двата пола. Висококачествени кадри присъстват на пазара. Въпросът е просто те да бъдат взети и да бъдат поставени на позиции, на които могат да играят важна роля. И мисля си, че с а, общи усилия ще успеем да въведем а, едно многообразие сред а, топ менеджерите. Много благодаря, госпожо Рединг. Обедена съм, че колегите ще имат цяла редица от въпроси. Искам да кажа, че ще приключим разискванията в 11.15, макар че бяхме планирали да приключим в 11.30. Госпожа Рединг трябва да си тръгне 15 минути по-рано. Не забравяйте това. Моля ви да бъдете кратки, сбити в изказванията си, за да има възможност за всички, за да чуем и отговорите. Сега ще дам думата на госпожа Матера, която е нашия докладчик по отношение на бюджета и законодателната програма. Заповядайте, госпожо Матера. Io mi volevo in particolar modo concentrare su due domande. Благодаря много. Бих искал да се концентрирам върху два въпроса съвсем накратко, за да имат възможност и другите колеги да се изкажат. През 2008 година Комисията по въпросите на жените прие един доклад на госпожа а обръщайки се към комисията да предприеме конкретни мерки за преодоляване на разликата в заплащането между мъжете и жените, но за съжаление 2011 година сме, а не наблюдаваме никакви промени към по-добро. Ето защо питам аз какво планира да прави сега Европейската комисия, за да се превори с тази дискриминация и това, че жените са заплашени от бедност в много по-голяма степен между европейския и другите националните парламенти, включително италианския парламент, има сериозна а, дискусия по отношение присъствието на жените в ръководните органи на публичните и частните а, предприятия. Първоначално аз като че ли бях против това, защото а, жените ще излезе, че с не, нещо слабо, а, което трябва да бъде защитавано и да има специални протекции за него. Обаче сега разбирам, че доста от жените, които са членове на Европейския парламент, са тук просто защото нейни, а, техните партии са възприели идеята за квотите и са го направили. И освен квотите, въпросът ми е а какво смята Европейската комисия още да предприеме, за да има по-голям достъп за жените в управленски органи, а също така и в комисията и в другите институции. Франция, Холандия са в авангарда на това движение. Надявам се, че Италия ще последва техния пример, но искам да знам комисията какво предвижда. Благодаря. Госпожа Брантнер има думата. Е, Благодаря много. Бих искала да се съсредоточа върху една от точките, упоменати от преждеговорившия. Различието в трудовото възнаграждение. Да, поне в Германия една от основните причини за това е, че се работи по-часово или на непълно работно време. Така че това е структурна причина. Това се дължи на присъствието на мъже и жени а, в по-голяма или по-малка степен по отношение на тяхната част в а, временното или по-часово работене. Ние не искаме просто една кампания, не ни трябва това. На нас не трябва законодателна инициатива, което означава, че трябва да разработим много сериозни формулировки за подкрепа като основа на тази е, законодателна е, инициатива. Е, говорим за изследвания. Ми хиляди изследвания вече са правени, натрупани са достатъчно данни Нямам нищо против този ден, Европейски ден на равното заплащане. Добра инициатива е, но ако това е 5 май или 4 март, каква ще е разликата? Няма да можем да мобилизираме хората, а, дали бил а, чрез синдикатите или не, няма значение. Благодаря ви. Сега госпожа Естрелева, която е заместник председател, има думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Искам да ви поздравя с добре дошла в нашата комисия. Не искам да губя време, така че директно ще премина към темата, тъй като тя ме засяга лично, пък съм и докладчик по отношение преразглеждането на директивата за отпускът по майчинство. Както знаем всички, Европейския парламент прие с голямо мнозинство предложенията за изменения, които в момента са при съвета, за да даде своето мнение и становище. Също така знаем добре, че съветът все още не е дал зелена светлина на тази тема. Доста трудности а, бяха създадени от поредица от държави членки. И поне доколкото аз знам, при унгарското председателство нищо не, не се прави. Имаше една първоначална инициатива, започната от Белгийското председателство, но ние сега се надявахме, че унгарското председателство ще внесе някакъв допълнителен импулс, за да се приключат преговорите при тяхното председателство или при полското председателство, защото е очевидно, че семействата, жените и децата в Европа имат напълно основателни надежди по тази тема. Високо ценим помощта, която може да бъде дадена от страна на комисията за деблокиране на това развитие. Знаем, че всяка институция има е, степен на гъвкавост е, и ако тя беше използвана, щеше, ще, преговорите да се е, раздвижат напред но такова нещо не се случва или поне при, до сега при унгарското председателство съвета не го прави. Надявам се, че всички страни ще покажат признаци на добра воля. Искам само да напомня на госпожа комисаря, че не може и така да се пренебрегват предложенията на Европейския парламент, защото Европейския парламент има своите правомощия по Лисабонския договор и а, действа в съответствие с тях. Това трябва да се напомня и на съвета, и на Европейската комисия. По отношение на изследването за финансовото, а, финансовия резултат от отпуска по бащество. А разработва се и ще бъде готов през лятото документа. Искам да знам дали е много различно това от документа, разпростран... разработен и разпространен от Европейския парламент. Защото ние вече имаме резултатите от едно такова изследване, което беше а, в инициирано и осъществено от Европейския парламент по отношение на отпуска по майчинство и на бащинство. По отношение на бащинството се установи, че ще има само увеличение от 0,4% на жените на трудовия пазар, ако бъдат покрити всички изисквания по отношение на отпуска по майчинство и по бащинство, т.е. разходите за, този два, за тези два вида а, отпуск. След това стратегията 2020 съвсем прецизно стимулира разработването на работни места, подходящи за жени по време на майчинство. И накрая бих искала да коментирам въпроса за представянето и внедряването на квотите по отношение участието на жените в управителните органи на бизнес организации. Това е добра идея, но мисля, че е добре да не забравяме, че квоти за двата пола е добре да съществуват. Същото съществува и в политиката паритет съществува в поредица от държави, където има и квоти. Но няма ли квоти, доминиране от страна на мъжете винаги има. И така, за да осигурим едно балансирано представителство, е добре да има квоти. Знаем много добре, че компаниите трябва да включват жени в своите управителни органи. 30% е добре като минимална граница, обаче ние искаме да видим а, жени 60% да заемат от местата, но става въпрос, че това трябва да стане само на базата на една много точна преценка на техните умения. Благодаря. Госпожа Томсен. Благодаря. Най-напред искам да благодаря а, госпожа Редим за съобщението от 1 март. Мисля, че наистина чудесно е, че вие достигнахте с това съобщение до най-малките вестници във всички кътчета на Европа. И става дума за разясняването на възможностите на жените. Нещо, което обсъждаме в Европейския парламент. Как най-добре да използваме суровините, с които разполагаме, как най-добре да използваме всичко, което разполагаме, но никога не говорим как да използваме възможностите на жените. Искам да ви уверя, че в нашата комисия ние ще започнем кампания. Кампания под надслов Жените, това значи бизнес. Мисля, че това е много важна крачка Несъмнено е, че жените имат политическо влияние, все още няма достатъчно економическа тежест, за да могат да влияят върху важните решения. Но ако бяха, имаше повече жени в финансовите институции, едва ли щеше да се стигне до финансовата криза, която преживяваме. Поздравявам ви за работата на комисията по тази тема. И още нещо – Миналата година, през март, беше подета прогресивната инициатива с хартата за жените. Но всеки път, когато се оповестява съобщение от страна на комисията, миналата седмица, например, ставаше дума за плана за ефективност, където се създава ще се дадат много работни места, но думата равенство между половете, думата жена в този план не фигурира. И е, това разсъждение въжи за всички дирекции на Европейската комисия. Трябва да започнем да работим, за да имаме конкретни резултати. И аз бих искал да, да поканим господин Оттингър, защото той като че ли никога не е чувал за равенството между половете, макар и да е подписал хардата. Бих искала също така да ви привлека вниманието върху въпроса за равното заплащане. Ние заявихме, че ние сме решени да работим за постигане на равно заплащане. За равна работа, равно заплащане. За равна работа, равно заплащане. Но тук много важно е прозрачността. Има и един друг въпрос обаче. В моята държава, в Дания, синдикатите провеждат едно широко проучване и в него се установява, че тук има и един друг проблем. Необходимо е комисията да дефинира критериите за равно заплащане при равна работа. Равно заплащане за е, работа, която има еднаква стойност. А каква е дефиницията на равната стойност? Ще ви дам пример. Примерно, навън пред парламента работи мъж. Чистач. Вътре в парламента работи чистачка. Искаме да знаем дали работата, която те извършват, има еднаква стойност. Необходими са ни следователно инструменти. Необходими са ни нови дефиниции на понятието на, за равностойност на извършената работа, за да могат европейските профсъюзи да използват тези дефиниции, за да постигнат на практика равното заплащане за еднаква работа. Благодаря. Благодаря, госпожа Парванова. Споявайте. Благодаря, госпожа председател. И аз бих искала да поздравя госпожа комисарката за нейният ангажимент за тези проблеми. Може би ще си спомните, в началото на вашия мандат ние ви зададахме въпроси и вие казахте, че много бързо ще представите програма, а също така и е, законодателен пакет. Въпросът ми е към нещо, което спомена и госпожа Томсън. Ако сме достигнали вече 40% от ръководните постове и в политиката, и в бизнеса да бъдат жени, едва ли биха необходими, били необходими толкова усилия, но далеч не сме постигнали още това. Мислите ли, че е достатъчно да обещават компаниите, да наемат повече жени на ръководни постове или е необходимо нещо повече? Това първо. Вторият ми въпрос е следния. Става дума за майчината смъртност. Установихме, че има големи разлики в майчината смъртност в различни страни членки. Т.е. не се изпълнява целта на хилядолетието, петата цел на хилядолетието. Позовавам се пак на Бялата книга и работата с пациентите. Специално внимание трябва да се обърне също така и на бедността сред жените. Повече трябва да се направи в тази област. Благодаря госпожа Парванова. Сега давам думата на госпожа Боскот. Благодаря, госпожо председател. Един кратък въпрос за жертвите. Госпожа комисаря не каза много тук. Аз съм присъствала на различни срещи. Миналата година, например, в парламента казахте, че имате планове да осигурите защита за жертвите на едни специални практики, като, например, гениталното осъкътяване. Искам да попитам сега дали има някакви мерки, дали целите са по някакъв начин обекта на действие. Е, включили ли сте това в пакета за жертвите? Е, предвидели ли сте там в този пакет да има предложение за европейска стратегия за борба срещу всички форми на насилие срещу жените? Как смятате това да се направи ефективно и по един конкретен начин? Още един въпрос, който искам да задам – Какви ще бъдат бъдещите стъпки, за да се създаде така наречената обсерватория за борба с насилието срещу жените? Защо няма заключение по отношение на насилието срещу жените и какво смятате да правите? Вие съобщихте, че гениталното осъкътяване ще бъде обект на стратегия. Това стана ясно през септември 2010 година. Какво се случи? Какво смятате по отношение на Института за равенство на половете? Не смятате ли да го помолите да разработи критерии за проучване в тази област? Благодаря. Госпожа Блинкявичите има думата. Ačiū, ponia pirmininkė, <clears throat> gerbiamo komisarė, aš tikrai благодаря, госпожо председател. А, госпожо комисар, преди всичко искам да заявя, че приветствам вашата инициатива за привличане на повече жени в управителните съвети на компаниите. Но искам да попитам за мястото на жените в европейските институции, в Европейската комисия, в парламента и в различните съвети. Не мислите ли, че трябва да поемем инициатива за равенството на половете и в европейските институции? Това би било един добър пример за останалите би било по-добър пример за бизнеса, когато искаме от него да се включат повече жени в управителните съвети. Това първо. Втория ми въпрос е следният. Възнамерява ли Европейската комисия да обяви година за борбата с насилието срещу жените? Нещо, за което отдавна призоваваме. И трето, какво е положението на нещата с директивата за борба срещу дискриминацията. Мисля, че тази директива е позабравена, защото не може да се постигне споразумение с страните членки. Но тази директива е много важна по отношение и на равенството на половете. Какво смятате да направите по този въпрос? Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, благодаря за работата, която сте свършили. С голям интерес изслушах вашите представяне на въпроса. Вие сте, говорихте конкретно, говорихте с разбиране на темата. Обсъждаме въпроса за равенството между половете от десетилетия – но моят въпрос е съвсем конкретен. Член 2 от е, договора, от Лисабонския договор, изисква е, равно третиране на всички. Същото изисква и хартата на фонд за основните права. Преди 5 години Европейският съвет също подкрепи тази идея, но правителствата и институциите изразяват едно или друго мнение, знаете, че ръководителите се сменят, някои неща се забравят. Искам да попитам какво конкретно ще направи Европейската комисия въз основа на вече съществуващото законодателство и как ще санкционира онези, които не изпълняват взетите решения. Как ще се изпълняват на, крак, на практика взетите решения? Имате ли а, някакви планове в това отношение? Благодаря, госпожа Обея. А сега? Госпожа Ромеро Лопес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Рединг. И аз ще се върна на същия въпрос, който а, беше повдигнат от госпожа Боско, а именно насилието срещу жените. Защото министърът на правосъдието на Унгария поиска а, Поискахме от него да ни даде цифрата на жените, срещу които е упражнявано насилие и жените, които са били убити в Унгария от подобно домашно насилие в Испания това би било немислимо. Защото когато жена бъде убита, независимо къде, това моментално се отразява от медиите, отразява се от цялата преса. И невероятно е, че съществуват страни, където не се реагира по такъв начин. Затова бих искала да попитам какво става с обсерваторията, за да може жертвите на насилие да влезат в тази статистика. Директорът на Института за равенство между половете също не разполагаше с подобна, директорката също не разполагаше с подобна информация. Искам да попитам, ще започнем ли работа по този въпрос? И как е възможно да не разполагаме с а, подобни данни? Как е възможно след изобщо да не бъдат събирани? Така че ние не познаваме какъв е размера на проблема, през който сме изправени. Работила съм с госпожа Хименес по въпроса за защитата на жертвите на насилие. И затова ви задавам този въпрос. Преди една година ни беше казано, че ще започне оценка на въздействието за това как работи приятият механизъм очаквах тази година да получим вече информация по този въпрос. Искам да ви попитам, имате ли вече данни за това колко заповеди за закрила са, са издадени в Европа? Предполагам, че една оценка на въздействието би се позовавала или би почивала на подобна информация. А тази информация е много важна за нас. Колко такива заповеди за защита са били издадени в Европа и са в сила в момента? И какво е каква е съдбата на пакетът, който трябваше да бъде публикуван в Испания, обаче сега изглежда се забавя. Защо е това забавяне? Кога ще получим пакетът за жертвите в парламента? И какво ще бъде предприето, ако се окаже, че има страни, в които съществуват наказателни и граждански процедури за осигуряване на заповеди за закрила. А други страни нямат подобни процедури. Благодаря. Виждам, че има още 11 колеги, които са поискали думата. Затова ви моля да се опитате да се ограничавате в изказванията си. Сега ще дам думата на госпожа Решкилевска и след това ще дам думата на госпожа Рединг за да отговори на първата порция от въпроси. Още веднъж ще ви умолявам да не забравяте с колко време още разполагаме. Заповядайте, госпожо. Благодаря. Ще се опитам да бъда максимално кратка. Надявам се, че когато Полша поеме председателството съвсем скоро, ще успее да стигне до компромис по отношение на отпуска по майчинство. В доклада ние говорим и за отпуск, когато има осиновяване. И аз имам въпрос в тази връзка. Важно е, че подчертаваме проблема с жените, е, които имат собствени деца, но трябва да не забравяме жените, които не могат да имат деца и са принудени да осиновяват. Затова искам да попитам дали имате планове или пък а, някакви минимални решения по отношение на отпуска за осиновяване, защото има големи разлики. В Польша, например, през 2007 година майки, които осиновявах деца над 12 годишна възраст, нямаха право на отпуск. Днес нещата са различни. В момента отпуска за осиновяване е същия като отпуска по майчество. Имате ли някакви предложения в тази връзка? Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Рединг за отговор на тази първа поредица от въпроси. Заповядайте. Благодаря. Госпожо председател, ако ми позволите, ще групирам отговорите, защото е, някои от членовете зададоха едни и същи или подобни въпроси. Нека да започна с насилието срещу жените. Обещах ви през пролетта да има пакет за жертвите. Още от самото начало ви обещах това и пакета за жертвите ще се появи през пролетта на 11 май. Ако не се лъжа, ще се появи той и ще има в него мерки от правен характер, мерки от финансов характер, ще има пътна карта това ще означава, че няма да има един единствен опит за справяне с проблема, а ще има предвиждане на мерки за бъдещето. По отношение на конкретния въпрос за заповедта за закрила. Ще направя предложение за законодателство по отношение на мерки от гражданско-правен характер. В момента се обсъжда законодателство, свързано с мерки от наказателно-правен характер. Ако има изменение към текста, който се обсъжда, ще имаме два текста, които ще бъдат в перфектен синхрон. Вашия текст по отношение на наказателните мерки, другия текст по отношение на мерките от гражданско-правен характер и двата текста заедно ще ни дадат целият набор от мерки, от който се нуждаем, за да има закрила. Така че на правилния път сме. Работим заедно с съвета. Така че има много малко изменения, които са необходими, за да е, тръгнат е, нещата по-бързо. Има друга альтернатива. Има възможност ние да предложим текст е, с мерки от наказателно правен характер, но това не е необходимо. Защото съществуващия текст вече предвижда мерките, които ще ни дадат необходимата възможност за, за действие по отношение на гениталното осъкътяване на жените поисках от Института за равенство на половете да ни даде данни, да произведе анализ. Гениталното усъкътяване е част от пътната карта за правата на жертвите и когато разполагаме с всички елементи, всички данни от Института за равенство на половете, аз, вероятно през 2011 година, ще направя предложение за 2013, 2013, добре, 2013 ще направя предложение за законодателство. Наред с анализа от страна на института, поискахме от него да ни даде данни и във връзка с насилието срещу жените. Виенския институт за основните права работи заедно с Института за равенството на половете. По тези въпроси посетих и двата института. Те твърдят, че си помагат един на друг, няма дублиране на работата. Тези два въпроса в момента са част от работата на института, за да може да се свърши необходимото. По отношение на разминаването в заплащанията. Започнах работа по отношение на прозрачността, защото чрез кампании за прозрачност и повишаване на осведомеността можем да постигнем напредък за намаляване на разминаването в заплащанията. В момента проучвам резултатите от вече направените кампании, защото през 2009 и през 2010 имаше подобни кампании – Там участваха различни институции, те ни помогнаха с организацията. Има 308 партньорски организации във всички държави членки. Всички те имат много положително отношение относно ползата от кампаниите. Вече съм установила връзка с тях с оглед на подготовката за отбелязване на деня на равното заплащане през 2012 година. За първи път тази година в цяла Европа отбелязахме този ден. Следващата година от сега се подготвяме за нея с партньорските организации. Тази година може би е, не постигнахме необходимото, не сме особено доволни и аз не съм особено доволна, но сега от тук нататък ще отделим повече възможност за подготовка, за да може да имаме по-ударно въздействие е, следващата година и не само тогава. Всички смятат, че идеята е добра и си мисля, че с партньорските организации ще успеем да създадем една въздействаща кампания. Партньорските организации ще ни изпратят материал и мнение съвсем скоро. Отпуска по майчинство. Нещата са такива каквито са. Вие приехте доклад, знаете какво пише там. съветът казва не. Така стоят нещата. Ако всеки не направи някакви отстъпки или никой не направи е, отстъпки, е, няма да стигнем до никъде. Белгия се опита да поговори с държавите членки, да пораздвижи малко нещата, те казаха не. Унгарското председателство също проведе срещи, за да изглади нещата. Нищо не се случи. Аз се намесих, за да се опитам да водя преговорите по различен начин, защото ако съвета се осланя на доклада на парламента, резултата ще е не. Така че трябва да поговорим за нещо друго и да се опитаме да накараме партньорите да отстъпят. Вярвам, че полското председателство, което повдигна въпроса за майчинството, ще успее да постигне напредък тази година. Единственото, за което ви моля, е да не се запъвате толкова за вашия текст. Защото за да се постигне нещо, всеки трябва да направи отстъпки, включително и парламента. Това е единствения изход. И ето защо ви казах, че можем да започнем разискванията по клаузата Пасарел. Вие я внесохте, мисля, че тя е много важна. Тя може да помогне на тези държави членки, които са най-твърдоглави, да започнат да водят разговори. Нека да видим там до какво ще стигнем. Това за мен е изхода. Естествено, ще ви даваме периодично информация за това какво се случва. Квотите няма нужда да бъда по-конкретна, защото вече говорих много за този въпрос. Знаете, че целта е ясно определена, знаете, че датата е ясно определена, 8 март 2012 година. Междувременно подготвям документи с правен характер. Трябва да сме готови, ако искаме през 2012 да постигнем това, което трябва да постигнем. Надявам се, че от следващата година нататък е, в инициативата ще се включат все повече и повече големи компании. Е, все повече големи компании е, ще се появят и на борсата. През последните седмици ми се струва, че всеки ден големите компании оповестяват включването на жена в своя управителен съвет. Така че нещо се случва. Може да не е кой знае какво постигнатото, но пък нещо се случва така или иначе. Ние дадохме началото на едно движение, дадохме началото на публична кампания и е много важно да не прекратяваме започнатото. Трябва да вземем на сериозно инициативата. Много е важно да отбележим, че жените в политиката това сте вие. Аз като комисар не мога да се занимавам с въпроса с жените в политиката. Това е решение на политическите партии, и аз не мога да се намесвам. Аз а, знам какво става в моята политическа партия, но а, то няма нищо общо с работата ми като комисар. Ние в комисията пък а, имаме свои правомощия и съзнателно сме се опитали да направим нещо. Жените в ръководните органи. 4% през 1995 година, 22% през 2009 година. Значи от 4% до 22% е нараснал броя на жените в управленските органи. Е, това се е случило за 15 години. На средно управленско ниво сме удвоили броя на жените. До края на 2014 година комисията ще разполага с 25% жени в рамките на най-ръководните си органи. Това означава, че ще има голям процент жени, които ще заместят хората в комисията, които се пенсионират. А 30% ще е той. Знам какво се случва в моята генерална дирекция, например. 80% от ръководните органи са жени, 70% от хората на средно управленско ниво са жени. Това означава, че аз имам нужда от квоти за мъже. Е, може малко да преувеличавам. Какво показва това? Това показва, че жените могат да бъдат открити, ако просто ги потърсите. Директивата по член 19, нещата са блокирани и не виждам никакъв шанс да бъдат разблокирани, защото имаме правилото за единодушието и някои от големите страни просто не искат да се приеме нещо подобно. Всеки път, когато се срещна с министрите, говоря за проблема. За съжаление, нищо не се случва. За да намерим изход, аз си мисля, че трябва да се концентрираме върху един конкретен елемент, а именно хората с увреждания и трябва да предоставим предложения за законодателство по отношение на хората с увреждания. Тук можем да се придвижим напред, но член 19 в настоящия му вид там просто няма какво да постигнем. Председателката, благодаря. Госпожа Синклер има думата. Заповядайте. Um, благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Надявам се, че ние ще бъдем единодушни по отношение на желанието си да бъде премахнат или поне свит до възможния минимум а, разликата в заплащането. В Великобритания още през 1970 година ние а, въведохме равното заплащане и това беше за пръв път в света, много преди да влезем в Европейския съюз но 40-41 година по-късно продължава да има неравенство в възнагражденията. Социалните условия продължават да се различават. Знаем също така за решението на Европейския съд по отношение на застраховките, автомобилните и ефекта ще е точно обратни. Както вчера казах в комисията, знаем, че застрахователите няма да, повиш, да понижат размера на застраховките за мъжете, а просто ще повишат размера на застраховките за жени което означава, че всъщност на хората ще им излезе по-скъпо и това е непродуктивно а защо трябва да правим непродуктивни неща. Когато става въпрос за квоти, бих задала въпроса, вярва ли комисията в силата на квотите. А квотите, знаем, са вид дискриминация. А всяка дискриминация има своите жертви. Нали ние трябва да премахнем всички форми на дискриминация? А ние дори една положителна дискриминация трябва да премахнем, за да не създаваме излишни жертви. Благодаря. Благодаря. Сега просто се налага да ви информирам, че трябва да приключим в 11 и 10. Много хора са се записали, аз също. Всички ние няма да имаме възможност да се изкажем. Сега ще дам думата на е, колегите Бауер и Фигейредо. И след това ще помоля госпожа Рединг да ни гостува още веднъж, защото останалите въпроси няма да получат отговор. Надявам се, че колегите ще проявят разбиране. Трябва да действаме така, за да спазим срока 11.10. Давам думата първо на госпожа Бауер и след това на госпожа Фигиередо. Заповядайте, госпожо Бауер. Благодаря много. Ще задам само два къси въпроса, освен да изразя и удоволствието си, че сте днес сред нас. Бих искала да ви попитам, смятате ли, че на доброволна основа бихме могли да постигнем някаква прозрачност, имайки предвид е, неефективните елементи, които съществуват в законодателството още от миналия век. И втория ми въпрос по отношение на равенството. Струва ми се, че има наистина огромни разлики – в а, броя а, жени, които заемат високи постове в отделните държави членки. Благодаря ви. А, госпожа Бауер, госпожа Фигарейдо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Много въпроси бяха вече зададени, но имам един кратък коментар, който искам да споделя. Когато стане въпрос за май, е, отпуск по майчинство и по бащинство, парламента одобри един текст и мисля, че комисаря, е, е, госпожа комисаря, получи подкрепа на почти целия парламент, за да се почувства достатъчно силна да окаже натиск, въздействие върху съвета. и, разбира се, ответната реакция на един такъв натиск, ще очакваме да видим, т.е. още не е постигнато, но ние трябва да мислим и как да засилим още повече своята позиция. Ние трябва да направим по-очевиден пред населението на всички държави членки този въпрос, ако искаме да деблокираме този процес на възприемане на текста. А освен това искам да кажа, че вашето идване тук е много добро и навременно, защото трябва заедно да разискваме какво още може да се направи, за да се деблокира този процес. Така, следващото дискриминация по отношение на заплащането. Това не е просто една дискриминация. Както каза и госпожа Томсън, един сериозен въпрос, който съм повдигал по поредица от пъти, пъти е да покажем истинската стойност на труда на жените. Защото това, с което традиционно се занимават жените, не получава необходимото внимание, одобрение и значимост. Имаме методологии, за да, които да използваме, за да покажем истинската ценност и стойност на това, с което се занимават, това, което работят жените. Разбира се, а комисията и изобщо всички ние в институциите трябва да направим необходимото, за да стимулираме а, компаниите да усетят колко преимущества има в присъствието на все повече жени в управленски органи, но ние трябва също така да се опитаме да обмислим и реализираме мерки, които наистина ще задвижат нещата. Много голяма дискриминация има по отношение на жените и за бедността на жените. А, също така може да се каже, че е предизвикана до голяма степен в, от лошите условия на труд. Благодаря ви, благодаря. Сега отново давам думата на госпожа Рединг, за да а, отговори, но това бяха последните въпроси. Съжалявам още веднъж и се извинявам на всички, които не можаха да зададат въпросите си, но силно се надявам, че в най-скоро време ще имаме възможност да поканим госпожа Рединг, за да продължим разговорите си с нея. Имате думата, госпожо комисар. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да дам колкото се може по-обективни отговори на въпроси като, например, за застраховките. Решението на съда показва, реакцията му по темата на законодателството и законотворчеството в европейските институции. Какво се казва? свързването на размера на застрахователната премия само на застрахователната вноска само на базата на а, половата му принадлежност а, е неправилно. Когато става въпрос за а, застраховка живот, се, а, жените плащат по-малко, например, но трябва да се разглежда индивидуалния риск на застрахованото лице и едва след това да се прецени размера, а не само на базата на пола. Да кажем възраст, лична история, заболявания и така нататък. Това са най-различни признаци, по които може да се прецени размера на застрахователната премия и на вноските застрахователните. Аз ще седна с ръководителите на поредица за страхователи през септември тази година около кръглата маса, за да видим как стоят нещата с прозрачността и пропорционалността на мерките – които ще бъдат разработени и ще могат да работят по един балансиран начин. По квотите. Вече няколко пъти споменавам, че квотите не са панацея. Не са цел, но са инструмент. Ето защо. А не виждаме никакво развитие в момента. Принципът на пропорционалността е много важен. И това се изисква от съда, а именно, че всяко положително действие трябва да бъде и законосъобразно. Принципа на равноправието между мъжете и жените е основата, върху която работим заедно с нашите прависти, за да формулираме, да открием и съответно формулираме възможно най-здравата правна основа на нашите принципи. Отпуск по бащинство – Комисията, знаете, не смята, че трябва да бъде включен ам, този отпуск в директивата за а, бременността и, и услов, специфичните условия на труд. Но всяка възможна мярка във връзка с отпускът по бащинство трябва да е готова за за да можем, ако решим, незабавно да преминем към законодателна инициатива. Знаете, че комисията трябва да прави много подробни изчерпателни проучвания на економическия и социалния ефект преди да се вземе каквото и да е решение по този или по други въпроси. А движението напред по отношение на отпуска на, по майчинство е, а, че трябва да знаете кой е вашия партньор в тангото. Танго се танцува от двама и не комисията, а съвета е вашия танго партньор. Благодаря. Благодаря на заместник председателя на комисията госпожа Рединг. бяхме отделили 1 час и 30 минути за този дебат. За съжаление, сме принудени да се ограничим до час и 15 минути. Много съжалявам, че много колеги не можаха да зададат своите въпроси. Между другото, можем да констатираме, че час и 15 минути е твърде кратко време за обсъждане на тези важни въпроси с отговорния комисар, така че ще се опитаме да намерим време за продължение на този дебат. Много ви благодаря за разискванията днес. Остава ни една точка от дневния ред. Това е доклада на госпожа Краца. Той се нарича Жените и ръководството на предприятията. Това е доклад, който има голяма връзка с онова, което току-що обсъдихме в хода на размяната на въпроси и отговори с комисаря. Сега ще има възможност за допълнителни разисквания. Моля госпожа Краца сега да даде ход на дебата. Госпожа Краца ще има думата за представяне на доклада. Заповядайте. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Ε, η, η έκθεση στο, το σχέδιο έκθεση το οποίο συζητούμε τώρα είναι... Благодаря, госпожо председател. Доклад, проектът доклада, който обсъждаме в момента, трябва да се разглежда във връзка с току-що приключилия дебат с заместник-председателката на комисията госпожа Редин. Защото проектът докладът се занимава с въпроса как може да се назначат повече, назначават повече жени на ръководни постове в европейските компании. Още от самото начало искам да заявя, че това е една задача, която ако бъде изпълнена, ще има за резултат е, едно по-справедливо общество. Тази задача е също така е особено важна в светлината на нашите, нашата ценностна система. Искаме да имаме условия за устойчив растеж и висока конкурентоспособност. В моя доклад разглеждам сегашното състояние на нещата, постовете, които жените заемат в е, транснационалните компании в Европа доколко жените участват в надзорните и управителните съвети. И също така си задавам въпроса какво може да се направи за да се промени сегашното състояние на нещата. Дали трябва да се решита на добрата воля на самите фирми или пък на натиск от страна на женските мрежи и организации. Добре съзнаваме нуждата от това жените да участват по-активно в бизнеса и в стопанския живот. Необходим е обмен на опит между различните многонационални компании, но на лице сега за сега няма достатъчно убедителни мерки, които да гарантират по-нататъчното, по-нататъчния напредък за постигане на целите, които сме си поставили. Затова, вероятно, са необходими задължителни цели. Необходими са законодателни актове, които да бъдат изпълнявани от фирмите, които да бъдат задължени а, да отделят определен брой места, ръководни постове за жени. В Норвегия през 2004 година бе прият подобен закон и неговите положителни резултати са вече на лице. В момента там има по-голям брой жени на ръководни постове, Подобно е положението и в Испания и Франция. В Италия и в Германия се водеха разговорите, разговори по този въпрос. Защото в Германия има воля, политическа воля за приемане на квоти на нивото на лендерите. Например, баварският министр, който отговаря по тези въпроси, поде подобна инициатива. И всичко, по всичко личи, че хората съзнават, че съществува подобен проблем. Необходим е обаче нов тласък, нови стимули, за да получим на практика по-широко представителство на жените в ръководните органи. И за това в моя доклад се опитвам да намеря отговора на този въпрос. Как можем да стимулираме една нова динамика за решаване на този въпрос в страните, където той не седи на дневен ред, било на политическо, било на законодателно ниво. Как може да се възползваме от съществуващият положителен опит, за да стимулираме приемането на политически и законодателни инициативи там, където те все още а, не съществуват, за да постигнем така наречената европейска добавена стоеност, т.е. Европейския съюз да направи своя принос в това отношение. Според нас това е един перспективен подход. Европейската комисия вече е, реши да възприеме подобен подход, както госпожа комисарът е, ни уведоми преди малко. В тази работа е, трябва да бъде привлечена, разбира се, и пресата, както и всички останали медии. В никакъв случай не трябва да загубим набраната скорост, трябва да използваме съществуващата, съществуващото ускорение в, за решаване на този проблем. В доклада се казва, че трябва да се провеждат консултации с компаниите. Не е достатъчно, не са достатъчни само добрите примери. Има полезни инициативи, но те трябва да бъдат по-широки, трябва да бъдат повсеместни. Фирмите трябва да съзнават нуждата от продължаване на тази работа. Обществеността трябва да бъде информирана относно положителният принос на жените за компаниите, а самите фирми отдавна са разбрали, че жените могат да бъдат отлични ръководители. Че те могат да внесат огромен вклад, могат да имат голям принос и със своето образование, и с уменията си в развитието на фирмите, в които работят. Те по своята природа по-лесно стигат до консенсус, по-лесно използват възможностите на многообразието на персонала, с който работят. Това помага за конкурентоспособността на фирмите на световно ниво. Но всички фирми трябва да съзнават тези предимства на жените ръководителки. Затова са необходими целенасочени програми. Защото а, бизнесът не може да постигне решаването на тази задача без а, наша помощ необходими са задължителни и измерими цели. Това се подчертава в моя доклад, проекто доклад. Защото в различните страни съществуват различни ценностни системи, различни традиции, различен подход към ролята и място на жената. Има някои типично мъжки фирми, например в транспортни. Или пък материалното производство. Там като че ли жените са по-малки, по-малко на брой. Закон, законните, законите в различните страни са все още доста различни. Законите, от които се ръководят фирмите в различните страни фирмите имат различна структура, различни управителни органи, различни правилници, по които те действат. Така че ако кажем, примерно, че се стремим да се стигне до 30% участие на жени в управителните органи, в някои страни това няма да е полезно, защото там вече има 30% жени, в други страни обаче те са само 6%. Така че, когато се планират политически мерки, не може само да се призовава за това, че жените трябва да участват в управителните съвети изобщо. Необходимо е Необходимо е да се решите също на жени, които са израснали на място в съответните компании. Не трябва да се дават на фирмите извинения да привличат външни лица на постовете, отредени за жени. Знам, че в обществен живот има много жени, които имат необходимите качества, необходими за една динамична кариера. И които малко по малко, израствайки в кариерата, стават членове на управителни съвети или могат да станат членове на управителните съвети. Онези които имат необходимите качества, вече имат отговорности по взимане на важни решения. Също така и пледираме за установяване на определено равновесие между различните, различните постове, равновесие между броя на мъжете и жените. Това равновесие, разбира се, трябва да почива на уменията, квалификацията и възможностите на жените – Примерно, когато има едно свободно място, за което кандидатстват има няколко души, трябва да се подбират кандидатите по основа на техните качества. И това въжи за всички нива на управлението. Това въжи както вътре в предприятията, така и изобщо. Напомням, че най-важното е да се гарантира динамиката на кариерата на всички жени, които са достатъчно квалифицирани за да вземат ръководни постове. Много благодаря, госпожо Краца. Давам думата на госпожа Коста. Е благодаря, госпожо председател. Съжалявам, но ще трябва да напусна, но бих искала преди това съвсем накратко да кажа няколко неща по отличния доклад на госпожа Краца. Особено последния и коментар много ми хареса. Много е важно, наистина, да имаме жени на ръководни постове, но това не трябва а, да а, означава, че трябва да се създават проблеми а, за а, а, хората, които израстват отдолу нагоре в фирмите, а не да се парашутират а, някои, които направо да вземат ръководния пост. Това ще хареса на малките и средни предприятия най-много. комисар Редин го спомена и мисля, че и вие го споменахте. Мисля, че корпоративното управление става все по-важно. Имко комисията разглежда този въпрос, така че измененията в този доклад по отношение инкорпорирането на жените в процеса на взимане на решения в компаниите е много важно. Аз знам, че миналия път това не мина само с един глас, но надявам се, че сега ще бъде по-ясно на комисиите колко е важно. Съвсем накратко да, да кажа – а, да един от начините за премахване на бариерите пред израстването на жените и заемането на а, ръководни постове е, се дължи и на това, че много често жените са самонети или работят в малки фирми, затова нямат достатъчно много а, тренинг за а, работа в а, а, бордовете. Ето защо а, компаниите, които обикновено големите многонационални компании, които а, претендират, че са социално отговорни, а трябва да помислят и за онези политики, които трябва да внедрят по отношение съчетаването, по-доброто съчетаване на семейния, и, семейния живот и работата. Също така а, фундации с, с идеална цел – кооперативи и кооперативни организации от различен характер нямат а, особено много жени в ръководствата си. Е, може би малко по-различно е в творческите професии и в рекламата, да кажем взаимоотношенията между доста често гротескните а, образи на жените, които се разпространяват а, в медиите и конкретно в италианските медии, и реалиите наистина са м, доста различни. А местните а власти получават а, финансиране от Европейския съюз за подпомагане на предприемачеството с жените. Може би ще е добре да се използват такива средства за подпомагане израстването на жените по иерархическата стълбица, може би и емигрант, жените емигрантки. Да, благодаря. Сега госпожа Ескова. Аз съм докладчик в сянка по този доклад и имам наистина също доста много статистически данни и доста анализи. Забелязах, че в Чешката република е следната. Пропорт Само 9,5% са жените, които заемат ръководни постове. А мисля, че основната причина са старите стереотипи. Стереотипите, че жените единствено са отговорни за отглеждането на децата и за домакинството. Да ви дам един кратък пример. Вчера а, гледах а, една дискусия по вебсайт в Чехия. И имаше следния въпрос е как мога да бъда член на Европейския парламент, ако нямам деца. Доста различни стереотипи има. Затова ви казвам. А, споменавам този пример. Едно от най-важните последствия е именно това. Мъж... А, нещо друго. Мъжете имат доста повече време на свое разположение. защото се предполага, че заемаш ли ръководна позиция, трябва да работиш почти 24 часа в денонощието. Що се отнася до проекто доклада, искам да благодаря на нашия докладчик за чудесния проекто текст, но бих искал да коментирам по точка номер 3. От гледна точка на моя опит, знам, че мъжете често заемат а, постове в, в управленски органи, а, но и а, на а, на почетните постове също са техни обикновенно. Нещо друго. А, добре е да се балансира по някакъв начин, а, доколкото можем да помогнем, разбира се, чрез законодателство, а, баланса на семейните задължения и а, служебните задължения, грижата за децата – това е нещо много важно и то за много малките деца. Може би трябва съвсем ясно да формулираме тук, че ясли към съответните компании и предприятия са едно от най-добрите средства за подкрепа на родителите и на жените за заемане на управленски пост. Точка 7а покриват се поредица от законови, економически, конкретни а характеристики в отделните държави членки, това трябва да се взима предвид, разбира се, но мисля, че трябва да разширим нещата тук. Всяка държава членка има своя правно основание, няма хармонизация в тази сфера – компаниите работят по различни правила в различните държави, например в Чешката република. Изпълнителните бордове, ръководителите, надзорните съвети, всички тези органи имат различни задачи и отговорности, но и различна правна основа, на която стъпват при своето функциониране. Ето защо си мисля, че е важно да не забравяме, че трябва много ясно да дефинираме какво имаме предвид под компании. Какъв вид а, компании са онези, от които нещо искаме да направят. За да можем да отчетем различията в правните системи на отделните държави членки. Разбира се, че а, статистическите данни са набирани по различни критерии и си мисля, че няма да е лошо отново да се съберем а, докладчиците в сянка с докладчика главния, а, за да видим как можем да формулираме ясни, отчетливи насоки по отношение на жените и техния брой в ръководствата. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Овир. Заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Аз също съм докладчик в сянка по този доклад. На няколко пъти го е, прочетох и то с голямо внимание. Той е много добър и е много трудно да се добави нещо към него, защото всички аспекти са засегнати. Наскоро в Давос е, срещата на е, бизнес лидерите на света. се проведе с участието на е, хора от е, много високи е, позиции и сега оставаме с надеждата, че ще има по-голямо участие на жените в управителните съвети с оглед на това, което се каза в Давос. Искам обаче да спомена политическия елит. Нашите правителства в моята страна се проведоха парламентарни избори само преди седмица. В момента се водят разговори за сформиране на коалиция и правителство. Мисля си, че ако имаме две жени министри, ще постигнем 10%, които се, се предвиждат. Най-вероятно те ще бъдат министри на културата, например, области, които страдат от ограничаване на ресурсите в момента. Но е трудно за страните да приложат добрите идеи, очертани в този доклад. Днес попитах госпожа комисаря дали може да предвиди възможността за законодателство което да принуди държавите членки да е, направят нещо по този въпрос. Е, в момента е, се работи, беше отговора, който чухме. Знаем, че квотите не са основния инструмент. В тази връзка много други лостове могат да се използват. Защото ако използваме само квотите, както става в някои общества, не винаги се постига желаното. Още веднъж благодаря на докладчика. Надявам се, че ще успеем да приемем един добър документ, който ще даде тласък на нещата и в моята страна. Благодаря. Госпожа Баштош има думата. Благодаря госпожо председател. В началото искам да поздравя госпожа Краца за този доклад. Искам да прочета едно послание от името на госпожа Моран Шартие. Тя ме помоли да направя това послание от нейно име, защото не може да е тук. Тя трябва да присъства на едно друго заседание в друга комисия. Сега искам да кажа на госпожа Краца, че а, тя е извършила много позатворна работа. Подняваме доклад се отразяват всички наши желания и опасения във връзка с вземането на жените на отговорни постове. Тази празнота трябва да бъде запълнена. И затова е необходимо а, да се направи нещо решително. Трябва да се. Затова е необходимо да се направи нещо решително. Трябва да се а, даде възможност на жените, които са квалифицирани, наистина да напредват в кариерата. А, наистина да вземат управлен... управленски постове. Колкото до препоръките на доклада, трябва да кажа, че се правят много разумни препоръки. И както го почерта и госпожа Редин, необходимо е да се работи в сътрудничество с предприятията, необходимо е да се споделят добрите практики, за да има повече жени в управителните съвети. Това е абсолютно разумно предложение. ако не може това да се постигне с доброволни призиви, тогава трябва да се приемат задължителни мерки. Квотите обаче трябва да бъдат последната възможност. Искам да благодаря госпожа Краца за това, че е поставила въпроса така ясно. Сега ще прочета онва, което а, ми е изпратила мадам а, Морен. Искам да поздравя госпожа Краца за нейната чудесна работа, която отговаря на състоянието на нещата в момента. Искам да повдигна три въпроса. Първо, страните членки инвестират в политиката за образование и професионална квалификация на младите девойки, жени и девойки. Обаче тяхните умения не отговарят на постовете, които вземат, не отговарят на нивото на тяхната възможност. Кое общество би се лишило от 50% от своята интелигентност, 50% от, своята, от своите трудови ресурси? И то в, в време на криза. Трябва следователно да се направят, положат реални усилия, усилия за подпомагане на достъпа на жените на отговорни ръководни постове. Второ, предприятията, които са провеждали до сега политика на равенството между мъжете и жените, които са подкрепили издигането на жени на ръководни постове по-добре се справят в условията на кризата. Тази динамика трябва да бъде подкрепена и продължена. От нея ще спечелим всички. Трето, изцяло подкрепям предложените и премерени предложения на госпожа Краца. Работата на жените трябва да бъде призната под слуги, съответно на техните умения. Обаче трябва да се признае, че ако не се приемат измерими и премерени мерки, ние няма да постигнем общ напредък по отношение на положението на жените и тяхното участие в управлението на европейските предприятия. Благодаря на докладчика за предложенията, които подкрепям и искам да подчертая, че всички трябва да вървим в една и съща посока и подобни усилия са необходими и в публичната администрация. Благодаря. Благодаря, госпожо Баштош. Сега давам думата на госпожа Матера. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм и напълно подкрепям причините, поради които госпожа Краца разработи този доклад. Това е отличен доклад и е много актуален. Не само тук в Европейския парламент или Европейския съюз, но и в отделните държави членки. Например, в Италия днес ще се гласува по проекто законодателство за квоти за жените в ръководните органи на компании в държавния и частния сектор. Бих искала да попитам госпожа Краца дали не е по-добре да а, поискаме внедряването или използването на адхок фискални мерки, финансови мерки за тези компании, които приемат или а, приемат жени в своите управленски органи. Като докладчик за бюджета 2012 година по, за нашата комисия, предлагам а, тези финансови елементи да бъдат включени, за да помогнат на жените. Благодаря. Благодаря, госпожо Матейра. Аз самата съм се записала в списъка с ораторите. В началото искам да кажа, че аз също съм докладчик в сянка по този доклад. Искам да благодаря на госпожа Краца за доклада Докладът е с правилна насоченост. Според мен той е всеобхватен. Като докладчик в сянка още не съм видяла области, които трябва да бъдат допълнително подсилени. Всъщност повечето неща в доклада вече присъстват. Ще видим до какво ще стигнем в хода на дебатите, дали трябва да има допълнителни подобрения. И аз искам да поздравя госпожа Краца за това, че е отговорен докладчик. Тук въпросът е изключително актуален във всички държави членки. Събудиха се страсти, водят се разисквания. Много е важно да се повиши осведомеността е, по всички въпроси, свързани с равенството, защото е, точно по този начин ще се хвърли светлина върху компетенциите и възможностите на жените. Нека да кажа, че в хода на дебатите много се говори за това колко економически положително за компаниите да разполагат с е, повече жени в управителните съвети, в предприятията като цяло. Този аргумент е важен. Ние имаме нужда от женски компетенции в рамките на предприятията. Това е ползотворно от економическа гледна точка. От друга страна обаче е важен още един аргумент. Равнопоставеността сама по себе си е важна, когато говорим за предприятията. Равнопоставеността е човешко право. Това означава, че жените и мъжете трябва да имат едни и същи права. Много е важен този елемент. И ако успеем да докажем, че е економически ползотворно за компаниите да назначават повече жени, ще получим бонус тук в в дебата. Много често говорим за значението на половите стереотипи. Говорим за това, че жените и мъжете се пращат в различни категории. Много е важно да се разбият тези стереотипи, за да може е, да има положително влияние и от е, тази гледна точка върху равенството. Е, точка трета е важна. Госпожа Краца казва, че не трябва да има разпределение на постовете по важност. Е, аз смятам, че това е изключително важно, защото е, днес на мъжете се дават а, почетни постове. Това, което казва госпожа Крац е изключително важно, именно, че жените трябва да получават управленски постове, защото са компетентни, а не защото това им се дава като някакъв а, символ на, на почет. Квотите, според мен, са необходим инструмент, за да се промени положението нещата не трябва да продължават а, така както са днес. 97% от а, големите предприятия имат мъже за а, ръководители и управници. Това не може да продължава. Не може само 3% от жените да са компетентни да управляват предприятие. Затова, за да се подобри всичко това, аз мятам, че квотите са необходим инструмент, за да се поправи този е, дисбаланс. Подкрепям предложението на госпожа Краца, според което компаниите трябва да могат е, сами да се справят с проблема чрез саморегулация, но не трябва да забравяме, че ако това не се направи, то задължително трябва да се използват квотите като инструмент. Още веднъж благодаря на госпожа Краса за този изключителен доклад и сега давам думата на госпожа Веркман. Заповядайте. Danke äh, Ich möchte ganz kurz mich auf... Благодаря. Съвсем накратко искам да повдигна няколко въпроса. Имам чувството, че Австрия и Чешката република доста си приличат. Много пъти по време на избирателната кампания ми беше казано, че съм лоша майка но имам 16 годишна дъщеря. Тя се развива много добре. В Австрия също съществуват а, доста стереотипи. И често чувам да се казва, че жените трябва преди всичко да се грижат за дома и, и децата си. Но мъжете могат не по-лошо да се грижат за децата и за дома. Не виждам никаква разлика между мъжете и жените в това отношение. И за това, нека мъжете покажат на какво са способни. А жените да постигнат да, да, назначения на достатъчно високи постове, както каза и госпожа комисара днес. Надявам се, че ще дочакаме деня, когато наистина разпределението на ръководните постове ще бъде по-равно между мъже и жени. Сега по два въпроса, свързани с доклада. Първо, по трета точка. Не трябва да има почетни длъжности. Много пъти жените не се назначават според техните умения и квалификация, а не трябва да бъде така. Искам да споменам това, което каза госпожа Батера за данъчните стимули. Необходимо е да се осигурят данъчни облегчения за фирмите, за да могат те да организират фирмени ясли и детски градини. Така че онези, които работят на ръководни постове, да могат спокойно да изпълняват работата си, дори да работят в извън работно време, след като знаят, че има кой да се грижи за децата им. По този начин ще се постигне равенство между мъжете и жените. Разбира се, има много жени, които са много по- високо квалифицирани от мъже на съответните постове, обаче получават по-малко заплащане. Трябва да настояваме при равни възможности да се получава равно заплащане за равна работа. Благодаря. А сега ще дам думата на госпожа Заборска. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на госпожа Краца. Докладът е много добре балансиран, повдигнати са няколко много важни аспекта на темата, а трябва да кажем, че темата е богата и има е, няколко страни. Както беше споменато и в доклада, искам и аз да подчертая, че ако не е възможно мъжете и жените да участват е, равноправно в обществения живот, Това значи, че ако не го постигнем, ще се лишим от огромен а, потенциал. О, ще пренебрегнем една голяма част от възможностите на нашето общество. Той става дума за дадени възможности, които не са използвани напълно. Именно за това се опитваме да намерим комплексно решение на проблема. Необходимо е да се възползваме от всички възможности, за да може цялото общество да има полза. Госпожа Редин спомена някои от тези въпроси. А госпожа Краса говори за положението в някои страни в Европейския съюз, като Испания, Белгия, Германия, например, страни, които се опитват да въведат квоти и други мерки, за да може жените да са представени по-широко в частните фирми. Но ако погледнем сроковете за тези мерки, ще установим, че става дума за 2014 година. И, но дори да не се постигнат резултатите толкова бързо, колкото се надяваме, най-малкото ще бъдем на прав път. Госпожа Редин каза, че до 2012 година няма да постигнем достатъчно добро участие на жените на ръководни постове в частните фирми, но аз бих препоръчала всяка страна да използва свои методи и да се движи с при същото и темпо. Важното е да продължаваме работа. Важното е да преодоляваме препятствията. Обедена съм, че мерките и средствата, за които говори госпожа Краса в четвърта точка, могат наистина да допринесат за подобряване на състоянието на нещата и ще могат да помогнат жените да получават повече ръководни постове в фирмите. Госпожа Крата с право призовава за комплексен подход. Благодаря. Сега ще дам думата на представител на комисията госпожа Томасети. Заповядайте. Much, And... Благодаря много, госпожо председател. Разбира се, вие знаете и чухте от заместник председателят Рединг, ситуацията в управителните органи в сферата на економиката и решимостта на комисията и на комисар Рединг да се направи необходимото за увеличаване броя на жените. Само няколко думи да припомня, че както в миналото, така и сега, но сега в по-засилена форма, Комисията разработва различните, е, е, използва, е, различните програми с използване на различните инструменти, фондовете помагат, разбира се, за реализацията на проекти в държавите членки. и съответно уважаемите членове на Европейския парламент, които присъстват днес тук, също са сред активните участници в промяната на нещата на <clears throat> увеличаване ролята на жените. Ние наистина сме ангажирани да продължим своята работа, да наберем достатъчно данни по тази важна тема и разбира се, на всяка година ние е, отчитаме набраната информация, която и е обработена и публикувана. Ето можете да видите тази публикация. Тук оставили сме пред, на входа на залата още такива издания. Може да ги ползвате. Благодаря. Благодаря, госпожо Томасети. Давам думата на госпожа Краца за заключителни коментари. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Много съм удовлетворена от всички направени коментари. Това според мен е един положителен знак за това какво ще се случи с доклада и каква ще бъде неговата насоченост. По отношение на казаното от госпожа Коста, макар че не е тук. приложеното поле е свързано с хората на ръководни позиции в компаниите, не е задължително да се говори само за жени. Госпожа Коста говори за нещо, което не е част от този доклад. Позицията на жените и какво означава положението на жените в обществото. Тук а, не става въпрос само за средно големи и големи компании. Би ми се искало текста да засяга и малките компании и е, социалния сектор. Може би за него не трябва да има задължителни мерки, но по един незадължителен начин трябва да се насърчава представителството на жените. Госпожа е, Чешкова говори за различни е, места в доклада по точка трета, госпожо Чешкова, трябва да кажа, че позициите в бордовете трябва да включват и мъже, и жени. Аз съм внесла едно изменение, в което се казва, че Не трябва да се насърчава концентрацията на позиции. Тогава може да има пет хора с ценен опит, мъже и жени в пет различни компании. Не е това целта. Целта е да се каже, че когато има жени е, с достатъчно е, добри експертни познания, те трябва да са част от е, бордовете. Това е по трета точка и казаното от госпожа Чешкова. Във връзка с улесняването на съчетаването на семейния и професионалния живот, тук не трябва да забравяме децата и то малките деца. Естествено, че трябва да се опитаме да постигнем целите от Барселона. Не смятам, че всъщност смятам, че компаниите трябва да е, отчитат нуждите на своите служители, които имат малки е, деца. Госпожа е, Чешкова каза, че в различните държави членки има различна нормативна уредба. Аз казвам това в 7b. Там казвам, че трябва да се отчите многообразието. различните правни точки, размера на компаниите, страните, регионите. Тук говоря за различните региони. Защото има страни, в които регионите разполагат с различни уредби. Правилата не може да са само на национално ниво. Ако смятате, че формулировката не е ясна, госпожо Чешкова, ще направя промени. Госпожа Овир също си тръгна, за съжаление. Тя говори за точка 8. Искаме да имаме конкретни цели, които да бъдат измерими. Може да имаме законодателни мерки. Това отговаря на моята позиция. Благодаря на госпожа Баштош и на госпожа Моран, която мисли за нас дори и в своето отсъствие. Ще се опитаме да стигнем до консенсус. Е, госпожо Матера, говорихте за необходимостта от това да се окаже помощ на компаниите, които са готови да премахнат бариерите. Мисля си, че бихме могли да използваме е, формулировка от типа на следната. Призоваваме държавите членки да предприемат съответните мерки, за да се подпомагат жените на трудовия пазар и да се подпомагат техните кариери. Важно е това да се приложи на практика. Госпожа Вертман Вашите коментари бяха особено полезни по отношение на точка трета. Много колеги всъщност взеха отношение по точка трета и говориха за необходимостта от съчетаването на професионалния и семейния живот. Редица проучвания има по тази тема. Струва ми се, че дори да няма конкретни цифри, можем да кажем, че проблем съществува. Става въпрос тук най-вече за културата в компаниите. Единствения проблем не е непосредствената бариера. Има инструменти за подпомагане, например, мерки от социалната политика. Най-вече обаче тук става въпрос за корпоративната култура. Самите жени трябва да бъдат вдъхновени да постигат амбициозни цели и да се стремят към ръководни позиции. Искаме това да се превърне в общ европейски въпрос, а не да се приемат само национални инициативи. Естествено, държавите членки трябва да поемат а, своя ангажимент. Ако те не го направят, една европейска мярка може да се окаже контрапродуктивна. Така че трябва да създадем необходимите условия и на политическо ниво, чрез използване на медиите. Много има какво да се направи по отношение на осведомеността, за да може държавите членки да осъзнаят своята отговорност и да въведат допълнителни мерки. Самите компании трябва да осъзнават колко е важно всичко това и да знаят какво могат да направят. Квотите в органите на общността също трябва да бъдат обект на разглеждане. Имаше изменение в тази връзка, което засягаше Европейската инвестиционна банка, Европейската централна банка и други органи ще бъдат включени. Надзорният орган на, по отношение на ценните книжа трябва да създадем правила за действие устави за всички органи е, на Европейския съюз, е, които да са е, подходящи. Трябва първо да си оправим вътрешната уредба преди да даваме съвети на другите. Благодаря на всички колеги, благодаря на представителя на комисията, който също подкрепи нашата идея. Благодаря ви още веднъж и съм убедена, че след тези задълбочени разисквания ще може да се добавят нови елементи във връзка с участието на жените в управлението на компаниите. Мисля си, че можем да постигнем задължителни цели благодаря, госпожо Краца. Какви са сроковете? На 23 март 12 часа е крайният срок за внасяне на изменения. Ще гласуваме в комисията на 20 април. Планираме да има гласуване в пленарна зала през месец юни. Така, стигнахме до точка 16 в дневния ред. Няма разни въпроси. Точка 17. Дата на следващото заседание 24 март е, ще имаме извънредно заседание и след това ще заседаваме на 20 април. Време е да приключим заседанието на комисията. Искам да благодаря на всички колеги, на секретарията и на умелите преводачи. Благодаря ви. Следващото заседание на 24 марта. Благодаря.